Целта ни за следващите 5 години е да работим в тясно сътрудничество с парламента. Разбира се, ще наблегнем на сътрудничеството с вашата комисия. Както вие правилно посочихте, господин председател, тя е сред основните ни партньори в Европейския парламент. Ще си сътрудничим обаче и с всички други комисии, които биха желали да обсъдят с нас нашите доклади ще работим и с други партньори за постигането на крайната си цел повишаване на отчетността по отношение на публичните средства в Европейския съюз. Повишавайки тази отчетност, можем да постигнем и допълнителни ползи за гражданите. Европейският съюз е изправен пред все по-големи предизвикателства във връзка с одита и отчетността по отношение на публичните финанси. Ще се спра върху три от тях. Първо, институциите на Европейския съюз следва да подкрепят координирани мерки от страна на държавите членки извън рамката на договорите. В резултат от това бяха изградени паралелни структури за отчетност с сложни взаимовръзки помежду им. Добър пример за това е Европейският механизъм за стабилност. Второ, възлагането на нови функции на институциите на Европейския съюз в рамките на договора също има съществени последици. Така, например, ролята на Европейската централна банка на ниво единен надзорен механизъм, още веднъж повдигна въпроса за отчетността на централните банки и на органите за финансов надзор спрямо парламентите, както спрямо Европейския парламент, така и спрямо националните парламенти. Трето, Европейският съюз все повече използва инструменти на политика, насочени към насърчаване на устойчивостта на публичните финанси, растежа и заетостта, които не са толкова лесни за обществен контрол или одит. Така, например, законодателните мерки на Европейския съюз обикновено вменяват процедурни разноски на бизнеса и на националните органи и изискват адекватни мерки за оценка на въздействието. Освен това, финансовите инструменти, които използват публични фондове за привличане на частно финансиране, обикновенно третират зад балансово потенциалните задължения и активи. Това изисква схеми за отчетност, които задоволяват както доставчиците на частно финансиране, така и да накоплаците. В добавка към това пакетът от предложения за следващата многогодишна финансова рамка ще окаже въздействие върху механизма за финансово управление в много области на политика. Редица промени биха могли да окажат съществено отражение върху работата на Сметната палата. Като се има предвид това, основният приоритет на палатата през следващите 5 години е да предостави продукти, които да повишат отчетността по отношение отношение на публичните финанси в Европейския съюз. Трябва на първи етап да установим в кои случаи отчетността и финансовото управление са изложени на най-голям риск. За тази цел през 2013 палатата ще изготви два общи прегледа. Един от тях е свързан с отчетността по отношение на публичните финанси в Европейския съюз и недостатъците по процедурата на одит. Другият преглед е посветен на рисковете по отношение на финансовото управление в Европейския съюз. Целта на тези общи прегледи е да дадат на заинтересованите страни обща представа за проблемите, свързани с публичните финанси, които според палатата трябва да бъдат отчетени при разработването на политики. Съветът, освен това, ще, извинете, палатата ще продължи да излиза с становища по конкретни законодателни предложения или по искане на институциите или по своя инициатива. Така, например, палатата ще обърне особено внимание на новите законодателни предложения за рамковия регламент за агенциите по член 208 на новия финансов регламент за общия бюджет. През 2012 година палатата излезе със становище по много от предложенията по законодателния пакет за новата многогодишна финансова рамка. През 2013 ще продължим отблизо да следим промените на различни етапи и нива от законодателния процес. Що се отнася до годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета на Европейския съюз, той ще трябва да отрази промените в целите, правилата и системите за контрол в много области на политика след 2013 година. За финансовата 2012 година съдът ще запази настоящата структура, настоящия формат на годишния доклад като ще осигури съпоставимост с предходните години по настоящата финансова рамка. Но от началото на следващия период на многогодишната финансова рамка, подходът на палатата към одита ще трябва да бъде усъвременен, така ще отчетем новата информация, с която разполагаме от комисията и от националните компетентни органи относно рамката за вътрешен контрол. Подходът на палатата към годишния доклад на Комисията за резултатите е още една област, къде, в която се очакват промени. Както отбеляза палатата през декември 2012 година, в отговор на втория доклад за оценка на Комисията, по силата на член 318 от договора, основните елементи за една надежна система за управление и отчитане на резултатите трябва да бъдат разработени. Комисията в бъдеще може да се обръща към Сметната палата при разработването на доклада за оценка. Възоснова основа на този диалог палатата ще прецени къде и как информацията по доклада за оценка може да бъде включена в работата по годишния одит. Що се отнася до специалните доклади, палатата ще съсредоточи работата си върху добавената стойност от одита. Ще се концентрираме най-вече върху въпроси, свързани с резултатите, най-вече по отношение на растежа, заетостта, публичните финанси, околната среда и действията за справяне в изменен... с измененията в климата половината от 20-те специални доклада, които възнамеряваме да публикуваме през 2013 година, се отнасят до аспекти на устойчивия растеж. Пример за това са двата доклада, публикувани през януари. Те се отнасяха до инвестициите в енергийна ефективност и проекти за управление на комуналните отпадъци. Що се отнася до теми свързани с опазването и управлението на природните ресурси, Палатата възнамерява през 2013 година да публикува доклад за продуктите от горското стопанство и селското стопанство. Ще приемем и доклад за финансовия инструмент за околната среда. През 2013 година външните действия ще бъдат обект на одит за Египет, Палестинския автономен орган, Демократична република Конго и помощта за Централна Азия. Що се отнася до действията в отговор на финансовата криза, Палатата работи по одити, свързани с надзора върху банковата система и управлението на помощта за платежния баланс. Специалните доклади на палатата включват много препоръки, които би следвало да подобрят резултатите. През 2013 година ще публикуваме втория си последващ доклад. Така ще поставим по-голям акцент върху действията предприяти за изпълнение на препоръките от последните специални доклади. Ако палатата следва да допринесе в по-голяма степен за отчетността на ниво Европейски съюз, то тя ще трябва да бъде и да бъде възприемана като една високо професионална организация, постигаща много добри резултати. Само така ще можем да си осигурим доверие. Но за да постигнем тази цел в условията на промени в Европейския съюз, ще трябва да бъдем готови да се променяме и в бъдеще да се променяме по-бързо. През следващите пет години палатата ще продължи да се развива като професионална аудиторска институция. Ще се опитаме да се възползваме възможно най-добре от наличните умения и експертни познания. В момента, например, извършваме партньорска проверка на практиките по отношение на одита на резултатите. Палатата създаде също така работна група, която следва да рационализира нашите процеси с цел в по-голяма степен да отговорим на потребностите на заинтересованите страни и да предоставяме висококачествени и своевременни доклади по възможно най-ефективен начин. Освен това, с помощта на външен консултант, доразвиваме стратегията си в областта на комуникациите и външните отношения. Усъвременяваме и основните си показатели за постигнати резултати. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, през следващите пет години Европейската сметна палата ще си сътрудничи тясно с Европейския парламент с цел повишаване на отчетността в Европейския съюз. Така гражданите може да са уверени, че се защитават техните финансови интереси, че средствата им се изразходват разумно и в съответствие с правилата. Благодаря ви за вниманието. Äh, Уважаеми господин председател, много ви благодаря за това, че ни представихте работната програма на Европейската сметна палата. Докато преглеждах документите, докато слушах това, което ни казахте, останах с впечатлението, че Европейската сметна палата а, се е вслушала в а, дискусиите, водени а, тук в нашата а, комисия, или поне, че обмената на мнение между Сметната палата и нашата комисия е дала добри резултати. А, много ни интересува и е, това, което вие имате да кажете по отношение на нашата работа. Е, предстоят е, много дискусии е, преди да бъдат взети политически решения. Искам на това място да информирам е, комисията, че миналата седмица в е, Вашингтон е, водих разговор с вице-президента на Световната банка. Световната банка обърна внимание на това, че при е, одита възникват някои правни проблеми във връзка с това как трябва да процедира Европейската сметна палата. За нас това също би било интересен въпрос, тъй като ние сме втора или третия по големина донор на Световната банка и ние имаме право да претендираме е, европейския дънакоплатец да има достъп до информацията, съдържаща се в четоводните документи. Уважаем господин председател Калдейра, аз с удоволствие чух, че в вашата програма са предвидени и разходи, свързани си за изразходването на средствата за помощта за развитие. Не искам обаче да обсебвам дискусията. Аз също имам някои въпроси към вас, но като за начало ще дам въп думата на членовете на комисията. Жан-Пьер Уди има думата. Мерси, Благодаря, господин председател. От името на групата НП искам да ви поздравя, господин председател Кадера, и да ви благодаря за чудесната работа, която вършите на главата на тази много важна институция, на която разчитаме. И ако ми разрешите, искам също да поздравя Ильяна Иванова, която ви придружава и която можа да заседава тук. И да я поздравя с назначаването и е, доверието, което и е гласува парламента. И няколко думи за документа и презентацията, господин председател, която направихте председателя на Комисията по бюджетния контрол привлече вашето внимание върху факта, че ние е, парламентаристите сме малко така стреснати от дебата на правителствени държавни глави за, във връзка с е, кредитите, плащани и кредитите по задълженията. И през 2011 година ни беше обяснено, че Европейския съюз, съюз ще закъса с 9 милиарда евро и бяхме наистина шокирани, че министрите на финансите, каквито и затруднения да имат да се справят с финансите на държавите членки, можаха да ни кажат, че тези 9 милиарда не могат да бъдат платени, докато това са фактури, които в крайна сметка за тези 9 милиарда има, няко... има бенефициенти. И е, ако ние не сме способни да заплатим е, фактурите, които са били предмет на проекти, това са Европейския фонд, Еразъм, е, това са лица, които представих досиета, Европейския съюз не е в състояние да плати, защото държавите членки не могат да се справят с тези паричните потоци. Казвам го, защото ние парламентаристите сме много обезпокоени и бих искал да ви попитам дали не смятате, че че е, Сметната палата може да играе ролята на, на алармена система, ако договорът не се спазва, ако нашите, е, нашите бюджети са нарушени. Дали не може Сметната палата като постоянен родитор да предупреждава министрите и парламентаристите, като каже, внимавайте, ще ви липсват примерно 10 милиарда преди края на годината. Трябва да намерите необходимите ресурси, а не а, а, да присъстваме на такъв спектакъл, като както беше миналата година, когато председател на парламента в Осло каза няма да подпиша, докато не съм сигурен, че ще имам 9 милиарда. Най-накрая получи 6, а пък 3 милиарда се финансираха, останаха за 2013 година и това не е добър имидж за нас. Струва ми се, че това явление ще се задълбочини, защото правителствени държавни глави казаха, че ще има разлика 50 милиарда между кредитите за поплащане и кредитите по ангажиментите. Дали не може всъщност вие да играете ролята на, на гарант, който да следи ежедневно паричните потоци в Европейския съюз, да ни предупреди и вторият въпрос, който исках да задам е, е може ли да кажете нещо е, за връзките ви с е, сметните палати на национално равнище? Дали поддържате добри отношения, дали някой ден не може да се помисли в това някой вървим към една федерация, ще има все по-тесни връзки с държавите членки, не между правителствени, а общностни. Дали това сътрудничество по същество, дали ви се струва, че то върви в добрата посока, отвъд сътрудничеството по методиката? Тази сутрин говорихме за периметъра на Европейската служба по външните работи и казва, че ще имаме нужда от независим одит по економите, които ние бихме могли да направим – между Европейския съюз и държави членки по някои бюджетни пера, които може да използваме съвместно, без, разбира се, да нарушаваме суверенитета на държавата армия. 27 армии, пък няма врагове. По политиката на развитие, между Европейския фонд за развитие и държавите членки, какво това какво прави Европейския съюз, дали няма начин да се координира това. Научно-изследователската дейност идентифицирахме 15 или 16 програми по една и съща тема, които се финансират без да има никакво съгласуване. Бихте ли приели Сметната палата с, местните, с националните институти да проведат някакъв аудит на економията, които може да направим, спестяванията, които ще направим, на един, да се изготви доклад, който да бъде представен за национални дебати в Европейския парламент, да видим какви спестявания може да осъществим. Френския президент каза преди 15 на дни економии. Да, но не за сметка на економиката. Тоест да може да видим какви спестявания може да направим? Дали сметната палата може да играе тази роля, да ни помогне или пък ще трябва да се обърнем към независима аудиторска организация, което би било жалко, но и накрая две последни, два последни въпроса. Вашия доклад на страница 4 по работната програма, вие говорите много за компетенциите на Сметната палата, знанията. Ще ми се да бъде записана и думата независимост, защото ние сме много привързани на това, аудиторите да са независими и някъде в стратегията или в документите все пак да бъде записано, че вие сте независими. И последното, може ли да ни кажете нещо повече за партньорските оценки? Кой, е, кой съставя този колегиум, който прави оценка на Сметната палата, за да ни кажете, вие, ва, вие които контролирате вас, кой ви контролира? Ja, vielen Dank. Благодаря. Има и други желащи да се изкажат. Госпожа Гресле. Благодаря ви, господин председател, за презентацията. С нетърпение очаквам докладите, които ще ни бъдат представени тази година, например в Аквила и от Абрузо където присъствахме и за това очакваме с нетърпение вашите доклади. Както а, обикновено се случва в живота, към плановете ви винаги се добавя нещо ново. И исках да говоря а, за а, инструмента за външна политика Това са средства, предназначени за външната политика е, и е, ми се иска да се занимаете с този въпрос е, подробно. Има ли други желащи да се изкажат? За момента не. Тогава аз, господин председател, ще ви задам два въпроса. Колежката Инге Гресле засегна въпроса, за, свързан с Европейската служба за външна дейност. Това е един въпрос, който не занимаваше с комисаря Пибалкс и по-специално въпроса за средствата, предвидени за помощ за развитие. Смятаме, е, че този въпрос ще играе роля и в работната програма за 2013 година. А, Отправят се упреци или съществуват подозрения, че по-специално в кризисните а, региони а, се изразходват средства, които отиват в неподходящи организации. Много медии отправиха упреци, че тези средства биха могли да се използват не по предназначение или за погрешно предназначение. занимава ни въпроса за подкрепата оказана на населението в Сирия. Оказа се, че всъщност е, една голяма част от средствата отидоха за сирийското правителство и въпросът е тези средства дали достигнаха до гражданите, които са засегнати от гражданската война в е, тази държава. Втория въпрос е, е свързан с представянето на съвета. В годишния а, доклад а, сте посочили разходите за съвета на министрите и Европейския съвет заедно. Виждате ли причини, поради които девете институции трябва да бъдат разглеждани по-отделно? И в тази връзка и моя въпрос, защо двете институции са дадени заедно във вашия годишен доклад? Има ли някакви специални причини, поради които това е направено, поради които те не могат да бъдат разделени? Знам, че този въпрос е много специфичен и ако не може да отговорите, съм съгласен да ми отговорите и в един по-късен момент. Жан Пьер Роди иска да направи малко допълнение. Благодаря, господин председател. Аз се колебая да взема думата след вас, но исках само да кажа, че на страница 5 на документа относно вашата работна програма за 2013 година се посочва, че ще бъдат изготвени два панорамни доклада. Единия по рисковете, свързани с финансовото управление на Европейския съюз, добре, и другото по е, е, някои слабости по отношение на аудита и задължението да се прави доклад. Разбира се, е, вие ще се решавате как ще се озаглават тези доклади, но не зная дали е полезно да се каже, че да се изготви един доклад за слабостите на аудита. Е, казвам го, защото следващата година ще бъде изборна година и всички големи теми за аудит ще бъдат използвани от хората, които са евроскептици и а, все пак, да, ако вие заключите, че има много някакви слабости, някак си няма да прозвучи добре. Dank. Dann... Благодаря много. Сега ще давам отново думата на председателя на Сметната палата и ще го помоля да ни отговори на разнообразните въпроси, които бяха зададени. Господин Калдера, заповядайте. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Ще се опитам, доколкото мога, да отговоря на въпросите, въпреки, че е, се опасявам, че на една част от тях не бих могъл да дам отговор. Бих могъл да го дам или писменно, или в един по-късен момент. Благодаря много за любезните думи, които каза господин Оди. Но нека да започна с първия въпрос, свързан с Световната банка. Следващата седмица, на 27 февруари, при нас ще дойде делегация от Световната банка, с която ще обсъдим как да се справим с трудната ситуация, в която се намираме. Европейския съюз е втория по големина донор а, на Световната банка. И има ситуации, за, което, за които има проблеми, информация, която е известна на Световната банка и трябва да видим е, какво може да се направи за тези ситуации, за да продължим да работим, разполагайки с цялата е, информация и по прозрачен начин. Нашите аудитори на е, средствата отделени за помощ на развиващите се страни се занимават с тези въпроси по възможно най-подходящия начин. Господин председател, вие повдигнахте заедно с госпожа Гресле въпроса, свързан с Европейската служба за външна дейност, а също така и господин Одип от малко по-различна перспектива. Ще се опитам да обединя елементите и да дам общ отговор на вашите въпроси. Целта на нашата организация е, е, е да дава обща картина, така наречения landscape report. Също така наша цел е да идентифицираме онези области, в които а, е, а, е, можем да насочим общите си усилия. А, е, има области, за които аудитиращата институция трябва да надигне глас и да каже, че има дефицит във връзка с финансовата отчетност и спазването на правилата. компетентността поет на европейско равнище, по-надолу слиза и на национално, ние сме приели пакета от 6 законодателни мерки. Той представлява рамката, в която работим и трябва ясно да посочим кой се отчита за какво, на какво равнище. И да работим заедно с а, а, Европейския парламент, Европейската сметна палата, националните сметни палати и националните парламенти. Така че а, ние сме готови да работим и да задълбочим нашата работа в а, тази посока. ще говоря с моите колеги от националните аудитиращи институции за да видим къде да насочим усилията си, тъй като приоритетите на националните е, аудитиращи институции не винаги съвпадат с тези на европейските. Тоест ние с тях ще разговаряме за това къде а, е, а, е, бихме могли да си сътрудничим, за да реализираме потенциални а, економии. Тоест така да комбинираме европейското и националното равнище, че те да работят в тясно сътрудничество и да се допълват. Работ... Работим върху одита на службата за външна дейност. Доклада ще излезе скоро и в него ще бъдат засегнати аспектите, които повдигнаха колегите, включително и тази от господин Уди. Мисля, че доклада няма да излезе през 2013, но в началото на 2014 година и тогава ще се опитаме да ви дадем обща картина на административните, оперативните разходи на Европейската служба за външна дейност. Е, в този доклад също така ще се опитаме и да отговорим на въпроса как тази новосформиращна служба е, изпълнява своите е, задачи. Предложенията направените предложения целят е, да гарантират целесообразното използване на европейските средства, предвидени за помощ за развитие. Т.е. целта е те да не попаднат в ръцете на неподходящи е, е, хора. Аудитираме Египет, палестинските власти и аз разбирам защо вие сте загрижени за ситуацията в Сирия. През 2013 година сме предвидели одит за Централна Азия, помощта отпусната за Централна Азия и се надяваме да покрием, да отговорим на една част от вашите опасения. Помощта за развитие е много важен аспект от е, външната политика и ролята на Европейската служба за е, външна дейност е, тук е голяма. Е, е, те са обект на нашето внимание и ви уверявам, че вие, ние ще вземем предвид вашите опасения и ще се опитаме да се съобразим с тях в нашата бъдеща работа. Не мога да ви е, обещая, че ще го направим още през доклад, в доклада през 2013, но ще го е, е, направим в нашата бъдеща работа. Господин председател, вие повдигнате въпроса за това, защо не сме разделили двете институции, Европейски е, съвет е, и съвета. Първо трябва да видим как в бюджета е, да ги разделим и тогава одита ще следва това разделение. Мисля, че мога да по-късно да ви дам по-подробен отговор на този въпрос. Но, действително, всяка година в нашия годишен одит ние разглеждаме подробно тези институции. Проблемът с паричните потоци, които бяха повдигнати от е, вас. So... Не само за новата а, е, е, финансова рамка, но и за а, текущата а, играят ролята на алармираща организация от няколко години всъщност изпълнява такава роля и трябва да се погледне, например, в годишния доклад от 2011 година, за който вчера говорихте. Казва се вече, през 2011 година същия проблем се появи. Е, можеше да платим 5 милиарда, ако е, бяха покрити е, тези средства от съответните фондове. Има два проблема. Единият е, че има един нетипичен период в този смисъл, че държавите членки са засегнати от кризата от една страна, така че съвместното финансиране е, закъсня. Сега вече наблизяваме края на периода и е много важно тези изплащания да бъдат е, изплатени. В противен случай може да има неизпълнени задължения. Но факта, че държавите членки, докато планират плащания, които трябва да извършат през годината, е, стига до края на годината и, и нещата не са ясни през цялата година, това е вече проблем. Е, това поставя проблем в планирането е, за следващата година. Така че най-напред предвижданията на държавите членки за плащания и за ангажименти да бъдат по-ясни, за да може да има по-добро управление на паричните потоци. Защото една голяма част от плащаните през годината стига до четвърто три тримесечие на годините и дори ние ежедневно да следим ситуацията, просто няма как да имаме ясна картина. Разбира се, е, Сметната палата от няколко години играе тази роля на алармена система и припомняме, че в, е, е, че в основата на проблемите основно има лошо планиране, недостатъчни предвиждания, нуждите от кредити, а освен това и, и плащаните трябва да бъдат разсрочени съвсем логично през цялата година, а не да се струпат на края на годината, което да позволи все пак се знае, че държавите членки са поставени под напрежение и трябва да могат да се справят с тези плащания. Ако изпревариме нещата за една обща финансова рамка, има разлика между това, което може да се ангажира и това, което може да се плати. Това е нещо, което трябва да се има предвид, когато се изготвят превизиите, предвижданията за плащанията. Също трябва да се знае, че програмния период 2007-2013 година започна с закъснени. Две години е, нямаше плащане на практика сертифицирането на националните системи, на компетентните власти. Закъсняха след това се появи кризата и програмите тръгнаха много късно, така че наближаваме края на периода и плащанията се натрупват. Така че не трябва да забравяме, бих казал, че най-сериозната най-сериозното предупреждение, което може да прави Сметната палата, да припомня всеки момент, какво има още да се изчиства като плащане. И тук е вече измерението свързано с програмите 2007-2013 година, ангажираните кредити и тези, които чакат да бъдат платени, т.е. правно задължителни, обвързващи, в, през 2011 година стигнахме до стойности, които които са, които са равни на годишния европейски бюджет. Представете си какво е. Това, е, това са три години плащания, които закъсняват. Ако този ритъм се запази, тогава ще бъде действително много трудно да се справиме с тези плащания. Всъщност проблемите за неплатените задължения трябва да, да не се изпускат от око. Сметната палата ни играе вече роли от няколко години на алармена система. Може би трябва да бъдем по-настоятелни, по-критични, но смятам, че Европейската комисия също трябва да поеме своята отговорност и да направи така, че всичките бюджетни предвиждания, нуждите от кредити през годината и в края на годината да бъдат реалистични. Независимостта на Сметната палата и този въпрос беше зададен, може би и изрично не сме го упоменали в работната програма. Опоменаваме в, за това в документите по стратегията. Да кажем, че това е част от нашия, нашото ДНК не може да бъде възприета сметната палата по друг начин, освен като независима институция. Договорът го налага и мисля, че това е нашата ежедневна практика, която го доказва. И е, аз винаги ще защитавам тази независимост. Но ви благодаря, че го припомните и ще държим е, сметка за това. Що се отнася до партньорската, партньорската проучване, имаме екип, който се състои от партньори, от Френската сметна палата, от Шведската сметна палата и от Немската сметна палата – която немска сметна палата всъщност е ръководителя в този, ако може да го кажа така. В момента те разглеждат и то от месец ноември насам всичките необходими досиета и се надяваме, че ще приключват, ще приключат своята работа през септември или октомври, така че крайният доклад ще бъде изготвен тази година и разбира се ще уведомим веднага тази комисия за е, резултатите от е, партньорската проверка. Ние сме много доволни, че тези три престижни институции от държавите членки този път приеха да изготвят тази партньорска ревизия и трябва да кажа, че беше много трудно да намерим такива партньори, защото има много търсене е, е, и това е работа, която се извършва безплатно. Ние плащаме разходите за пътни разходи от нашия бюджет. Предполагам, че вие сте погледнали, че има една, една глава в където се говори, че може да извършваме такива дейности. Иначе и затова сме много доволни, че тези три е, силни институции приеха доброволно да извършат тази работа. Що се отнася до вашия въпрос, е, е, да изберем тези заглави, тези заглави за public deficits и така нататък, Говорих за сътрудничеството с сметните палати на държавите членки, но считаме, че е важно Сметната палата на Европейския съюз да извърши една изчерпателна работа по всичко това, което се извършва и да идентифицира от гледна точка на Европейския съюз дали всички инструменти, нови инструменти вече се прилагат. Ще дам един пример с Европейския механизъм за стабилност, функциите на, на, на надзор на, на банката, мерките за провеждане на аудити, на всичките отчети и други финансови инструменти, които в момента се прилагат и въвеждат – след приемането на финансовия регламент. Ние е, подчертахме някои проблеми, е, издадохме нещо становище по тези предложения и считаме, че трябва да се направи нещо като мепинг на всичко това и да се опитаме да ви дадем една ясна обща представа, картография на всичко, което става и къде ние сме установили някакъв проблем. Защото този комитет го каза вече няколко пъти. Европейския парламент беше малко оставен на страни в кавички в някои случаи. Националните парламенти, аз бях в Лисабон преди няколко седмици в, в, в местния парламент – и те ни казаха, но на нас даже ни отнемат нашия суверенитет, когато приемаме националния бюджет, защото Европейската комисия в Брюксел има отговорност да определя бюджетната политика на държавите членки. Малко е преувеличено, разбира се, но това добре иллюстрира притесненията по въпроса за отчетите и ролята, която аудитора може да има, за да улесни тази работа. Така че малко изпреварихме нещата, там където има слабости. По някой път искате от нас да извършваме определени дейности. Даже многократно бях запитан от комитета, защо не правим аудит на Европейския механизъм за стабилност, който контролира Европейския фонд. който беше включен в този европейски механизъм, инструмента за гаранции и а, заеми. Имаше, имаше пропуск, разбира се, имаше слабо. Сега нещата се поправиха. Има дефицит на обществения одит. Ето защо избрахме тези заглави, като се надяваме съвсем скромно, да успеем през 2013 година да ви представим един изчерпателен, ясен доклад, отчет, картография на всички тези елемента, за да позволим на законодателите по-добре да е, идентифицират тези проблеми и да ги решат по задоволителен начин. Освен това има развитие в самата конституция на, на Европейския съюз и неща извън договорите. Разполагаме с различни инструменти, финансови инструменти и други, които не се вдъхновяват всъщност от договорите и Европейския, Европ... Европейската сметна палата почива на европейските договори. Това е нещо, което трябва да се вземе под внимание. Мисля, че тук имаше един въпрос от госпожа Гресле относно е, Европейската служба за външна дейност. Това нещо, надявам се, че скоро ще има, тази седмица ще има доклад по въпроса, който я касае. А освен това един колега, който е бивш член на тази комисия, той също ще участва в този доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Калдейра, за изключително подробния отговор. Имам още едно изказване на Жан-Пьер Роди. Жан-Пьер. Е, благодаря. Е, за това предложение за алармена система аз видях, е, ставаше дума за доклада от 2011 година, който беше представен през 2011 година, през октомври и ние политически ще разговаряваме по този въпрос през февруари 2013 година. Знаете, че предпочитам по-кратки срокове, но идеята е за постоянна алармена <laughs> система. Но вие много добре подчертахте този въпрос. Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря много. Изчерпахме записалите се да се изкажат. И не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря, господин Калдейра, да благодаря на вас и на всички колеги. Е, не винаги много се радваме, е, когато е, представителите на Сметната палата са при нас, за да отговарят на въпросите ни, тъй като те са отрешаващо значение за нашата работа. Одитите е, на Европейската сметна палата са много важни е, за нас и наред с процедурата за освобождаване от отговорност, срещите с а, вашите одити а, са а, сред малкото инструменти за гарантиране на целесообразното използване на средствата на денокоплаците. Иначе ние нямаме много възможности да надникнем в административните процедури. А през изминалите седмици получаваме засилено писма и имейли от а, нашите избиратели, а, тъй като много от гражданите а, се страхуват за бъдещото развитие на публичните финанси, що се отнася до а, разходите, бюджетите и така нататък. Ето защо е много важно да предвидим някакви институционални гаранции и институционални проверки а, за това средствата да се използват а, ефективно. Желаем ви много късмет за вашата работа през предстоящата година. Желаем ви да напипате правилно проблемите. и да направите така, че комисията и страните членки да изразходват средствата си целесообразно. Вие също така споменахте и за сътрудничеството с националните сметни палати. Ще вземем това предвид и в нашата работа и ще приемем това за сигнал, че одитите трябва да се ориентират към изпълнението на целите, към постигане на резултати. Това е във връзка с европейския семестър. Мисля, че в рамките на бюджетния контрол трябва да постигнем а, общо разбиране в страните членки за бюджетната политика и инструментите за проверка. Мисля, че сме извървели голяма част от пътя, но все пак сме още в самото начало. Има нужда от още работа и искам само за информация да ви кажа, че предвиждам една парламентарна конференция заедно с представителите на Комисията по бюджетен контрол от националните парламенти и много ще се радваме, разбира се, ако Европейската сметна палата ви готовност да участва в една такава среща и дори активно да участва. Благодаря ви за представянето на работната програма от името на цялата комисия. Очакваме с нетърпение по-нататъчната работа с вас. Скъпи колеги, с това изчерпахме дневния ред за днес. Има ли някой нещо да каже в точка разни? Аз нямам какво да кажа, виждам, че от вас няма. В такъв случай ви благодаря. Благодаря на секретарята, Сметната палата, комисията и разбира се и на преводачите за това, че подкрепиха нашата работа днес. Закривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Следващото заседание е на 21 е, е, февруари в 9 часа. До следващия път. Приятна вечер ви желая.